Още веднъж, уважаеми колеги, позволете ми да открия следобедното заседание. Първата точка в дневния ни ред за днес след обяд е 12-та в днешния дневен ред. Карл Шелитър е докладчик за наноматериалите от гледна точка на регулаторната уредба. Карл, искаш ли да вземеш думата или направо да преминаваме към гласуване? Добре, имаш думата. Благодаря. Вероятно забелязвате, че това е съвсем нова тема. Беше много трудно да преговаряме по тази тема, защото успявахме да се споразумеем, след това се променяха позициите и това беше непрекъснато. Беше много трудно да намерим допирните точки, по които да намерим силна подкрепа. Смятам, че това се дължи на новостта на темата и хората просто формираха позициите си, докато преговаряхме. Надявам се, че компромисите, които представяме днес, могат да бъдат приети. Току-що разбирам, че не можем да приемем консолидираното изменение номер 19, за съжаление. Тъй като докато съобщението на комисията не покрива изцяло законодателството, което би било необходимо с неприемането на, тази, на това изменение ще изменим на принципа. По принцип ние имахме голяма подкрепа за тази за това изменение, но сега това научавам последния момент, че няма да го приемат. Ако приемем консолидираните и компромисните изменения, гласуването ще бъде много бързо. Поначало тонът на доклада се обославяше от стремеж към а, обективност и съобразяване с мненията на всички. Така че призовавам да се приемат тези консолидирани изменения, защото те наистина задават това, което парламентът иска. Благодаря. Можем ли да преминем към процедура на гласуване? Имаме а, списък за гласуване. Пригответе картите си.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 The vote is closed now. Край на гласуването. 19 за, 10 против. Приема се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано предложение 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16 за против, въздържали се, приема се. Компро... Консолидиран компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 19 за, против, въздържали се. Да проверим електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваме за консолидирано предложение 19. I'm very patient. Търпелив човек съм. Давам още няколко секунди. Край на гласуването. Съжалявам, който няма електронна карта. 17 за, 13 против. Приема се. Консолидирано предложение 20 за. Против. Въздържали се. Мисля, че същото мнозинство. Приема се. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано предложение 22 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано предложение 23 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано предложение 24 за, против, Да проверим. Електронно гласуване. Гласуваме консолидирано предложение 24. Начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. 17 за, 13 против. Приема се. Компромис 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано предложение 26 за против, въздържали се, приема се. Консолидирано предложение 27 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано предложение 28 е оттеглено, гласуваме 29 за, против, Да проверим. 29. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Същото мнозинство 17 на 13. Приема се. Компромис 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 31. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано предложение 35 за, против. Мисля, че се приема със същото мнозинство, но бяха малко вдигнатите ръце. Нека да проверим. Електронно гласуваме за консолидирано предложение 35. Виждам, че ще бъде същото. 17 на 13. Приема се. Да гласуваме следващите. Тук отпадат някои предложения заради приетите вече. Сега подлагам на гласуване на страница 5 Предложение за изменение на комисията по заетост 7 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против. Let me check it. <laughs> We are, we are checking amendment 90. Предложение 90. 17 на 14. Ето познах, че ще е така. По процедура. Много съжалявам, бих искала да гласувам, но ми е изчезнала картата. Слизах долу, няма ми я. Е. Какво да правя? Разбира се, че се обърнах към техническата служба да ми донесат Изчезнала ми е картата. Много съжалявам, а много ми се ще да участвам в гласуването. И аз съжалявам. Не знам достатъчно немски, но разбирам, че имате проблем с картата си. Но това е ваш личен проблем. можете да се погрижите да получите друга карта или да се възползвате от друга техническа възможност. Не е възможно извън електронното гласуване допълнително да се отчита вашият глас. Да, госпожата присъства, но сме имали такива прецеденти. Много съжалявам, имаме си правила. Ако искате да поискате думата по процедура, вдигнете ръка или ще продължим гласуването. Моля, не викайте от залата. Няколко пъти вече сме решавали, че няма да се прави изключение при електронно гласуване, с, да може да се гласува с дигане на ръка. Така че току-що проверихме електронно гласуването по 90-то предложение, 17 на 14, прието. 78 на докладчика Шлитър. За. Против. Въздържали се. Приема се. 79 на Шлитър. За. Против. Въздържали се. 17 на 14 ще, ще видите. Нека да проверим. Има още един член. Прогнозата ми ще бъде, няма да се потвърди, ще е 17 на 15. 16 на 15. Съжалявам. Но все пак се приема. 68, поправка на госпожа Ферейра. За. Против. Нека да повторим. Моля ви да проверим електронно. Проверяваме гласуването на предложение за изменение 68. Начало на електронното гласуване. 68. Край на гласуването. 16 на 17. Отхвърля се. Добре дошла, госпожо Кортинес. Изменение на Карл Шлитер 80 за. Против. Да проверим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 17 на 16. Приема се. Поправка 81 на Карл Шлитър. За, против, въздържали се. Проверяваме електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. 16 на 17. Отхвърля се. Виждам, че господин заместник председателя Блокланд е ВИП персона. Предложение номер 3 на комисията по заетост. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 8 пак на комисията по заетост. За. Против. Въздържали се. Приема се. 82 на Кайл Шлитър. За. Против Проверяваме електронно гласуване. Поправка 82 на Карл Шлитър. The vote is closed. Край на гласуването. Гласуваха ли всички? 19 за, 60 против. Приема се. Номер 11 на комисията по заето за против, въздържали се, мнозинството е по-различно този път, електронно гласуване за единайсе. 22 на 13 приема се. Комисията по заето 14 за против Проверяваме начало на електронното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 18 на 17 приема се. 88 на Кати Синот. За. Против. Да проверим начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 21 срещу 13. Приема се. Uh, 106 на госпожа Ферейра. За. Против. Въздържали се. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 на 16. Приема се. 93. За. Против. Въздържали се. Проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването. 21 на 13. Приема се. 94. За. Против. Въздържали се. Приема се. Почти същото е и 96 и 97. Почти са идентични. За, против, въздържали се, приема се. 95. За. Против. Въздържали се. Приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме 98. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 9 за, 24 против, отхвърля се.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 въздържали се, приема се. Следващото пада. Номер едно на госпожа Сартори. За, против, приема се. Номер две за, против, въздържали се, приема се. Номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Предложение 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Let me jump to page 9. Сега преминаваме направо към страница 9 от списъка за гласуване. 19 и 20 са идентични предложения за изменение. 19 и 20. Във вашите документи може би пише, че отпадат, ако консолидирано предложение 28 се приеме, но то не беше прието. Затова ги подлагаме на гласуване. 19 и 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 на Карл Шлитер за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, проверяваме. Начало на електронното гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. 18 на 17 приема се. 34 на Карл Шлитър. За. Против. Същото положение проверяваме електронно. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. 18 на 17 приема се. 35 за. Против въздържали се, приема се. 43 на Карл Шлитър, за, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим. Предложение 43 на Карл Шлитър. The vote is closed. 30 in favor, 5 against. 30 на 5 приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 44. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 на 18. Отхвърля се. Mr. Blockland's decision. Решението е, беше в ръцете на господин Блокланд. 45 за, против, въздържали се. Проверяваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 на 17. Отхвърля се. 46 за,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 21 за, 14 против. Приема се. Благодарим на докладчика Карл Шлитер. Поздравления! И позволете ми да премина към точка 14 от дневния ред. комитология, регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали РИЧ. Искам да дам думата на Гидо Сакони, ако е необходимо. След което ще гласуваме по устния въпрос. Имате думата. Скъпи колеги, просто преминаваме към следващата точка от дневния ред. Моля, позволете на Гидо Сакони да изложи своето становище на спокойствие и в достойна обстановка. Гидо, имаш думата. Благодаря. Наистина това ще бъде много важно за мен. Тази инициатива, която започнахме заедно с ЕКОН, ние сме всъщност радетелите на правилното прилагане на РИЧ. Известно е, че комисията публикува едно решение в процедура на комитология за приложението на РИЧ, където в приложение 7, бивше приложение първо на директивата от 76-та година за ограничаване на опасните вещества, които попадат на пазара. При това решение комисията, наред с другите вещества, за които са в сила редица ограничени, мисля, че в шеста точка а, казва, че разпоредбите за а, азбестовите влакна а, трябва да бъдат потвърдени. Тук има изключение, което означава, че е, отделните страни членки биха могли да обвържат използването на азбестови влакна с определени условия. Тук става дума предимно за фабрики, при които в филтрите за хлор се използват азбестови е, влакна или в чиста форма или не, което е нов момент в сравнение с последната директива. През 2011 година тя трябва да бъде а, преразгледана, за да се види дали за в бъдеще евентуално не трябва да бъдат допуснати по-високи стоености. А, съгласувахме а, нашата позиция с всички политически групи и казахме, че ще излезем с резолюция, което не означава, че сме против а, резолюцията на комисията, а просто а, желаем да поискаме от комисията да свърши известна работа през е, следващите години, така че след изтичане на срока през 2015 година да е, бъде издадена пълна забрана. Т.е. да се предвиди подмяната, цялостната подмяна на тези вещества е, в е, заводите и фабриките, където вече така или иначе съществуват такива възможности. Но не е толкова просто да се затворят цели заводи и сгради, в които са използвани азбестови влакна. Не е толкова просто. Това е, това е ясно. Интересно би било да разберем от комисията, с която контактувах тези дни, дали и тя мисли в същата посока, която току-що описах. Благодаря. Благодаря. похвали и за докладчика, и за координатора да се чува тук. Сега господин... Да, извинете ме, не, не разбрах. Господин Декода. Добре. Какво означава, че вие сте за, така ли? Добре, господин Русакио. Аз иска, искам да говоря малко по-дълго от моя колега Боис. Преди 14 дни присъствах на една среща по въпросите на азбеста, където бяха изложени тревожни е, е, цифри е, във връзка с е, това, че през последните 100 години бяхме изложени влиянието на азбеста и целите трябва да бъдат постигнати през 2018 година. Говорим за за едни последици, които ще стават все по-видни с течение на времето, в следствие на това, че сме били изложени на влиянието от, на азбестовите влакна. Така че в този смисъл се присъединявам към казаното от господин а, Сакони да поискаме а, комисията ясно да дефинира, да определи сроковете а, защото това ще засегне стотици и милиони е, хора. Ние като парламент трябва да поемем тази отговорност, господин Сакони. Е, вече го спомена, въпросът е принципен и за това е, аз мисля, че комисията и парламента по морални съображения трябва да подкрепят това искане. Благодаря. Господин Проди? Благодаря. Аз съм изненадан до някъде, защото целият дебат като че ли тръгна само на италиански язик. Но, както и да е, аз искам да подчертая тези моменти, които в много случаи е, засягат не само последиците за хора, които директно са били подложени на влиянието на азбест, но и техните семейства. Те за тях е необходимо да поемат всички задължения на разболялите се и е, трябва да обсъдим този проблем, да представим едно дългосрочно решение. Тоест не само да търсим да бъде отстранен азбеста, а изобщо всички е, вещества и влакна, които е, могат да увреждат дихателния тракт на хората. Това е, според мен, най-важното всички артикули, които съдържат азбест, трябва да бъдат преработени по такъв начин, че да бъдат отстранени, защото не може просто да се произвежда, да речем, цимент от тях. Защото ако се вградат в цимент, все още могат да, да има следи от тях в въздуха. Трябва да се търси начин. Трябва всъщност да се използва единствения начин, да се използва процеса на витрификация. Благодаря, Карл Шлитър сега. Благодаря, господин председател. Имам кратък въпрос всъщност към комисията. Кога най-накрая ще имате е, предложение е, по въпроса за строителните отпадъци? Отдавна сте ни го обещали. Yeah, no one, no one else on my list. Не виждам други записали се за изказвания, затова давам думата на представителите на комисията, господин Клаус Барен. Заповядайте. Um, благодаря. Първо искам да благодаря на господин Сакони за свършената работа по прегледа на проекто предложението ни и за доклада му. Мога да ви уверя, че комисията никога не е имала намаление да отслаби разпоредбите, ограниченията, забраните за азбест и ние във всички случаи искаме да работим с вас, за да извадим азбест от всякъде. В, кра... в момента ние просто прехвърляме всичко ограничения, приети през последните години от директива 7669. Оглеждаме текстовете, обсъждаме с страните членки, така че да могат да бъдат по-ясно прилагани тези разпоредби, където се включват и разпоредбите за азбест. И както господин Сакони е, е спомена, има изключения като за използването им в филтри за е, процеса на електролиза. И ние консултираме и компании, и представители на работниците, имаме получили коментари от тях по тези изключения – Та разпоредбите, които ви предлагаме сега по никакъв начин не намаляват сегашните ограничения. Предвиждаме ново преглед. Знаем, че компаниите още работят по въпроса и се надяваме до 2011 да имаме и нови данни. Също въпроса за отпадъците – както спомена и тук господин Сакони, компаниите ни предоставаха информация, че всички е, отпадъци, които излизат от процеса, се преработват и се превръщат точно в е, стъкло, където вече не се съдържа азбет. Господин Шлютер постави въпроса. Ще го поставя аз от своя страна на моите колеги от е, главна дирекция околна среда. Аз лично не мога да отговоря, защото моя отдел не се занимава с това, но във всички случаи ще предам въпроса на колегите ви от Генерална дирекция околна среда. Uh, uh, Ако може сега да пристъпим към гласуване за резултата. Не, господин Сакони, добре, моля имате думата. Искам да подчерта един а, аспект, да изтъкна, който преди малко пропуснах. Аз не исках а, а, тези. А, да въвеждам тези изключения за 6 заводи в 4 държави. И, и не бих искал след 2015 година на пазара да попадат продукти, съдържащи аспект. мисля, че мисля, че в Европа ще се справим с този въпрос, но от страните производителки е, от които ще внасяме продукти, съдържащи е, азбест, е, нещата няма да стоят толкова просто. Просто исках да обърна още веднъж внимание на това. Председателя също загадна, че тук има в резолюцията има някои и по резолюцията има, има някои технически бележки относно формулировката. Сега ли да обърнем внимание на тях? Става дума за две-три думи, които трябва да бъдат заличени. Сега ли или по-късно? Uh, uh, трябва да потърсим някакъв въпрос, а пък Що се отнася до реакцията на комисията, е добре да имаме още днес. Okay, yeah, I, I just clarify... Да, да. А, сега ще разбрах какво искате. Мисля, че може в момента да го поставите и да гласуваме за проекто резолюцията с съответните изменения. Да, да потвърдя а, това, което каза господин Сакони. Получихме малките промени, които, за които говори господин Сакони. Съгласни сме, така че е, няма проблем. Добре, казва председателя, всички са информирани, политическите групи са съгласни с тези малки изменения, значи можем сега да гласуваме първо устния въпрос и след това проекто, е, резолю... проекто предложението за резолюция. Така. Може ли първо да гласуваме без да използваме електронно гласуване? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. А сега проекто предложението за резолюция с измененията с електронно гласуване ли? Добре, предлагат тук колеги електронно да гласуваме. Всички гласуваха ли? Прекратяваме. 16 за, няма против, няма 4 въздържали се. Предлож... Е, поздравления за господин Сакони. Приете текста. В пленарна зала ще бъде във втората част на април или през май представен текст. Точка 15 е следващата точка по нашия дневен ред. Доклад от делегацията на Комисията по околна среда на Петия световен форум по въпросите на водата. Сега давам дума на участниците да коментират е, Кристина Готиерес Кортерес, моля, тя ръководеше делегацията. Готова ли сте да започнете? Добре, благодаря. Yo creo que ha habido mucha informe mediático con la que yo no estoy de acuerdo absolutamente. Мисля, че много се говори по е, пресата, но аз лично не съм е, съгласна с тяхната оценка за форум. Какво, каква беше целта? Трябва да оценим резултатите от гледна точка на целите на срещата. Сега, подобни форуми, които се организират е, с подкрепата на ЮНЕСКО и на Обединените нации и с е, държавите членки, имат за цел преди всичко да подобрят достъпа до вода и да подобрят качеството на вода за всички. Тук става дума и за целите на хилядолетието, но а, сега въпроса за получаване на решения между страните членки, това става по-скоро на ниво, на министерско ниво. Трябва да отчитаме е, и техните мнения, които залягат в е, окончателните документи. Имаме резолюция, която формулира послед... целите, където се казва ясно, че правото да имаш достъп до вода е едно от основните права. И журналистите изобщо нищо подобно не казаха. И затова искам сега и аз да споделя моите идеи по тази тема. Ако 29 от 168 страни само казват, че има фундам... това е фундам... основно право, е, все пак трябва да се съобразим. И не разбирам защо има страни, които изобщо се противопоставят на тази формулировка. Нашата цел беше не само да заявим, че това е основно е, така, право, а да работиме и по един много голям списък с е, цели и с е, резолюции. И затова не разбирам защо Канада и други страни се противопоставиха на тази формулировка за това, че правото за достъп на вода е основно право. Не разбираме защо трябва да се противопоставят ни в край на кращата, като смятаме, че е много важно да има вода от добро качество, бихме могли да предприемаме известни действия или санкции, примерно ако се случи в някоя страна да има заразена вода, да речем, от природни бедствия. Проблема е действително, че няма ясни формулировки, ясна дефиниция, но в края на крещата най-много се страхуват страните, които имат най-големи проблеми. Ние винаги в моята страна сме имали практика да пречистваме водата и се има добри съображения за това, защото това е въпрос на хигиена, добра практика. И според мен ние трябва да настояваме на своята идея и да изясним ясно какво имаме предвид, като казваме, че това е основно право. А, нашето посещение там беше да поясним, че не може само и така да си говорим за човешки права, Nadie los puede reclamar. Необходимо е да има законодателство, което да принуждава страните да предприемат съответната политика. С цел, разбира се, да защитават своите граждани. Тоест, е, всички тези дейности трябва да са част от процес със съответната ресурси, законодателство и така нататък. Проблемът е много сложен трябва да анализираме от, отделните елементи на този проблем. Ако искаме да имаме законодателство, трябва да има и санкции. Разбира се, ако замръзявате водата, трябва да си платите. В е, Европа съществува подобно законодателство. И ние предложихме да се създаде един пакет от е, законови текстове, е, примерно като директивата за водата, тя може да се приеме и извън Европейския съюз. Тоест, въпрос е огромен и подлежи на дискусии. Други неща, които се повдигнаха, други теми, и по тях трябва да помислим. Примерно води, които е, преминават от една страна в друга. Ако 70% от водата на планетата е, се съдържа в басейни, които е, се намират в повече от една страна, този въпрос е сериозен. Примерно ние в Испания имаме споразумение с Португалия на базата на е, предходни практики. Това съществува и в други страни. Просто трябва да се спазват някои основни правила. Затова се опитахме да споделим този опит и с други. Има много големи проблеми, да речем в Ирак, Иран, Сирия, за това как да се използва водата там. Затова за организаторите, поне на нас ни стана ясно, че те не бяха отделили достатъчно време на тази тема. Какво друго обсъдихме? Много голям интерес бе показан от страна на ЮНЕСКО. Мисля, че трябва да поканиме хора от там тук. Работата, която върши ЮНЕСКО е изключително. И обаче проблема им е липсата на инфраструктура, на законодателство, на ресурси. ресурсите, финансирането са най-важният проблем. Затова е много важно да продължим да работим в тези аспекти. В нашата резолюция се съдържа един параграф, който гласи, разбира се, че трябва да има равновесие между частния и публичния сектор, защото водата е в публичния сектор, но в края на кращата трябва да отчитаме и е, частния сектор. Затова внесохме този текст в, в резолюцията. Профсъюзите също се произнесоха. Те лично смятат, че е, тези услуга трябва да остава изцяло в публичния сектор. Слушахме ги, но и слушахме ги, но не смятаме, че трябва да не включваме частния сектор. И една друга по-малко, по-маловажна тема е въпроса за солидарността при води, които се намират в повече от една страна, т.е. възможността да се споделя водата. Това е много сериозен проблем за някои страни, особено в Африка и другаде. Ние трябва да защитаваме правата на Газа, на Сирия, да имат достъп до вода и то доброкачествено. Това е принцип, който ние сме застъпвали от самото начало. И смятам, освен това, че сме постигнали немалко. Хората са по-наясно с въпроса. Много страни се опитват да работят за това да предоставят по-добро качество на водата. Мисля, че жените се изиграха много важна роля не бива да забравяме това. Мексико ни даде добър пример. Но също така е, ми е интересно да чуя и колегите какво мнение имат за срещата. Мисля, че това, което мога да кажа, е, че трябва да се гордеем със своите постижения и да помислиме как можем да приложим тази идея за основното човешко право –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 А, мисля, че тя много добре ръководи е, делегацията ни, много сериозна работа свършихме. В а, е, доклада не можете да видите всички подробности. Имаше много представители, много индивиду... от страните, но много и индивидуални представители. Примерно 150 италианци присъстваха в, те участваха в така наречения форум на гражданското общество, който се провеждаше паралелно с официалната среща. Та много работа свършихме и както каза Кристина от самото начало, е, окончателният резултат от форума не, бяха, не, не беше изключително успешен или поне е, средствата за масова информация не ги отразиха като много голям успех. Само четири страни настояха да се счита, че водата е основно право първоначално. Сега вече стигнахме до 29, което пък не е малко. Но проблема е следния. А ако признаем, че водата е елемент от основните права, трябва да разработим въпроса в много голями подробности. Но нямаме възможност, нямаме инструменти. Защо? Защото това е една доброволна по естеството си среща. Има някои структури, някои неща могат да се организират, можем да опитаме и да приемем мерки да се върши работа в рамките на ООН, но ми се струва, че на срещата в Рио 92 бе допусната грешка, защото там се говори за климат, за биоразнообразие, за диверсификация, биоразнообразие, но не споменахме нищо за водата и тази тема също трябва да се започна да се дискутира. Ние всъщност официално не сме работили достатъчно по тази тема. Сега много говорим за климата и може би сега е момента да се отдели време и средства да се помисли по въпросите за водата. Всъщност смятам, че е крайно време да се направи това и искам да добавя към изказването на Катрина, трябва да искаме темата за водата да се включи в срещата в Копенхаген за околната среда, защото всички говорят, че има голяма връзка между водата и климатичните промени. Това е първото нещо, което очакваме. Т.е. Е, темата за водата да се включи в по-голямото понятие, по-широкото понятие климатични промени. И също трябва да изготвим един протокол за водата, да има и официално становище по въпрос. И след това да започнем да работим. Ако нямате нищо против, това е което ни остава да вършим. Сега спорим дали е основно право или не, но без вода никой не може да живее. В момента просто виждаме колко не са подходящи инструментите, с които разполагаме. И е, ние трябва да се борим. В такъв смисъл искам да благодаря и на Катрина, и на колегите. Благодаря. Следващия член на делегацията, госпожа Ласиндра, моля. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Искам да направя едно кратко допълнение към казаното от преждеговорившите. Смятам, че посещението на тази делегация беше изключително полезно. Осъществих и двустранни срещи, при които постигнах повече от това, на което се бяхме надявали. Парламентът успя да изложи реакциите си по определени въпроси, нещо, което се отрази по време на дебата. Ние се застъпихме за принципите, залегнали в нашата резолюция. Европейският парламент се присъедини към петицията на всички парламенти за съхраняването на правото на свобода и снабдя... на, на, на правото на вода и водоснабдяване като основно човешко право. Както каза господин Мосачо, имаше и дискусия между министрите. Това, което стана ясно за нас като парламент, беше, че пътят, който е поет, е правилен, нещо, което намери отражение и в петицията на парламентите. Правото на достъп до вода, а, правото на водоснабдяване и канализация трябва да продължава да бъде под публичен контрол. Предложиха се и редица мерки, за да се осигурят средства за осъществяване на този подход. Може би това е задача за мандата на следващия парламент – Имахме срещи и с представители на ОНЕ, на ЮНЕСКО, що се отнася до водостопанския план. Стана ясно, че е необходимо в бъдеще да се намери рамка, в която да се осъществяват подобни глобални срещи, глобални форуми след като е една определена тема, идентифицирана като изключително важна, тя продължава да бъде в ръцете на частна множе, многостранна инициатива, а всъщност би било по-добре такъв дебат да бъде поставен в контекста на форум като ООН. А сега за връзката между достъпа до вода и водоснабдяването и канализацията като важна част от климатичния пакет. Това също беше една от темите, които се обсъждаха. Парламентите от Латинска Америка, Азия, Африка много положително възприеха този подход на Европейския парламент. Те също се застъпиха за укрепване и разширяване на правото на достъп до вода, водоснабдяване и канализация, както с оглед на в Копенхаген, така и за бъдеще. Контактите, които имахме с синдикатите, бяха също от голямо значение. В крайна сметка беше приета важна петиция, в която се казва, че економическата и финансовата криза се отразила особено тежко на, в страни, в които водоснабдяването и канализацията преди няколко години са били приватизирани, например Великобритания. Ние от Европейския парламент обърнахме внимание на това колко е важно да помислим как да осигурим на гражданите това основно право и то въпреки криза като днешната поставила много предприятия и фирми в деликатна ситуация, защото има противоречие. От една страна а, говорим за едно обществено благо, като водата, публичните предприятия имат задължения към населението с нея. От друга страна обаче има приватизация и предприятията и търпят, търпят щети по време на кризата. Това е слабата страна. Още веднъж да кажа, че съм много благодарна за това посещение и много благодаря на секретарията, който много добре ни подготвяше за всички заседания. Благодаря. Благодаря. Други? Ако не, нека да благодарим на членовете на делегацията за присъствието им на този толкова важен форум и да пристъпим към последната точка по нашия дневен ред. Да. Да, да, последната точка е представеното на оценката за научно-технологични варианти, така наречената СТО госпожа Корбе и господин Уейкман. Аз ще бъда кратка. След обеда Следобедното ни заседание вече клони към своя край. Това, освен това, е последната точка в дневния ред. И колегите, които бяха тук е, през последния мандат, е, свързват стоа е, най-вече с шоколадовите, шоколадовите яйца, в които има играчка. Цялата дейност на стола, Обаче е, вече е, премина на друг стадий. Е, начина на работа на стола беше изцяло променен и бяха реализирани някои изключително успешни проекти в областта на здравеопазването, например. Сега наистина не мога да навляза в подробности по отделните проекти, но аз бих искал да ви разкажа все пак някои неща, за да мога да ви е, накарам да прочетете тези интересни доклади на СТОА. Е, по-подробно описание може да прочетете в годишния отчет е, на СТОА, което може и да направите. Е, но за всеки случай ще разкажа сега накратко за тях, за някои проучвания, които бяха извършени през последните години по темата за Converging Technologies. Това е едно от най-интересните изследвания, които съм чела в стола. Uh, Възниква въпрос, задава ми се въпроса, какво ще стане, ако различните технологии бъдат свързани а, е, една с друга, примерно а, е, биотехнологиите с останалите технологии, какво ще означава това за човечеството? По този въпрос беше написан много интересен доклад и след две години и половина продължавам да препоръчвам това четиво доклада е наистина изключително интересен, съдържа много актуални а, е, препоръки членки. Втората тема, по която стоя даден началният тласък е, е резистентността към антибиотици. Знаете, че тази резистентност е особено голям проблем в страните. В някои от страните а, е, с антибиотиците се борави доста по-внимателно, не само при употребата им при хората, но и при животните. А, е, доклада по този въпрос също е изключително интересен и горещо ви го препоръчвам. Има а, е, още няколко проекта, по които работата не е завършила. Например, по темата а, глобално човешко здраве или темата за лекарствените средства или по темата за това обществеността да се застъпи за по-доброто анализиране на определени заболявания от страна на фармацевтичните компании. Мисля, че тук политиката може да даде своя принос Други теми са околната среда, транспорта, енергията, енергийните системи на, на бъдещето. А, имаме поставени цели за 2020 година, устойчива енергия, намаляване на емисиите въглероден двойки с 20%. А, информацията, която предлага Стола е много интересна, а, наред с информацията, която вече получихме от е, комисията. По отношение на европейския транспорт е, също се говори за редица важни задачи. Е, темата Human Enhancement също стои на дневен ред. Има различни фази в така наречения Human Enhancement. А, това ще рече Human Enhancement означава подобряване на а, възможностите на човешкото тяло и човешкия мозък и свързаните с това етични е, въпроси. Е, Стол разглежда именно тези обще, е, етични въпроси, които стоят пред е, обществеността. Други проекти са, например, връзката между храните и здравето. Е, под, под темата е, за генетичните е, промени, борбата с е, промените в климата, изобщо е, все много важни и интересни теми. Пак повтарям, през последните години Стола работи е, много. Е, и интензивно, беше много интересно. На мен ми достави голямо удоволствие да работя в панелите на, по темите на стола. Там работата се върши на много високо равнище. А, а, а, резултатите от тази работа са от стратегическо значение и на тях може да стъпят специалистите в парламента, в различните комисии. То мисля, че все още не се използва в пълния капацитет. Връзката между парламентарните комисии и изследователската работа на стола все още не се използва пълноценно и не се вижда нейното значение. Мисля, че просто трябва да подобрим това, тази връзка. Но на практика а, нещата не стоят толкова просто. Не е лесно да се осъществи тази връзка. политически важните доклади, примерно за резистентността на а, антибиотици, а, една такава тема а, би било добре да се докладва на отделните, в отделните парламентарни комисии. А, мисля, че ще бъде добре на годишната конференция на стола да има дни, в които да се покани една по-широка публика. Мисля, че това също е така един аспект, в който нещата могат да се подобрят. Няма да говоря повече по тази тема. Това беше последното ми изказване в Комисията по околна среда. Благодаря на председателя за работата през последните две години и половина. Много съм любопитна да чуя какви бележки имате по работата на стола. Благодаря за вниманието. Благодаря. Прави сте. Последна точка. Няма нищо по точка разни. И преди да закрия заседанието, искам да ви дам възможност, ако имате желание да изкажете лични мнения на, от пленарната сесия или за пред гражданите на Европа, моля. Клас, <laughs> <laughs> yeah. No, no, no. Uh, yeah. Yeah. I, I, it, it's, it's not the way of torture. I just, I just what I... Не, не, няма да ви измъчвам, само ви предлагам. Имаме време, колкото и да е странно, но работихме този път много енергично и свършихме е, рано. Затова ви давам възможност, ако искате да направите изказания, които да останат в архивите на Европейския парламент и на нашата комисия. Господин Болес. А, господин председател, ако ще приключваме нашето официално заседание, смятам, че сега трябва да се възползваме от възможността не само да сложиме край на заседанието и на парламентарната е, година, но и на парламентарния мандат. С това искам да и ви изкажа благодарност и на вас за а, това, че ни преведохте в безопасност през водите на настоящия мандат с много амплом. Имаше наистина моменти на големи напрежения. Знам, че и вие имахте напрежение в е, своята страна. Но искам да ви изкажа благодарности на вас, на вашия заместник-председател, на секретарята, които, и заместник-председателя, който се справи с своята работа много добре, когато вие отсъствахте. А, за мен а, това заседание също може би последно в а, Европейския парламент след 10 годишна работа тук. Аз също сдавам и искам да благодаря на колегите за това, че бяха толкова добри колеги, че работихме конструктивно и се забавлявахме като си мисля кои теми работихме, регламента РИЧ и климатичните промени, огромни и важни е, законодателни текстове, с които трябваше да работим и смятам, че като комисия се справихме много добре. Искам да благодаря на всички, на членовете, на съветниците ни, на нашите асистенти, на нашите преводачи и всички, които се грижиха за нас – да имаме възможност да работим. Много са хората, на които искам да благодарим и им отправям най-топли благодарности, както и пожелания на колегите, които ще продължат да работят в новия парламент, продължавам им здраве, щастие и да се забавляват в парламента. Благодаря, благодаря. Най-добри пожелания а, е, и на вас. Господин Саркони иска. Adesso faccio io come prima ha fatto John Bowes. Dico, sono... Ще е, кажа това, което казах и преди малко. Съгласен съм. Господин Болс преди малко говори за резолюцията за азбеста сега няма да се разплакваме в края. Човек като достигне обикновена възраст, е, лесно почва да се разплаква. Но сега няма да плачем. Аз също приключвам дейността си в Европейския парламент и наистина Искрено искам да ви благодаря и на вас, господин председателю, и на вашите заместници. Ако трябва да бъдем откровени, началото никак не беше лесно. Знаем, че и преходът никак не беше лесен. Сега констатирам, че вие през цялото време ръководихте тази комисия през тези две и половина години много почтенно, много справедливо. Свършихме добра работа мисля, че поставихме спетовен рекорд по отношение на законодателните текстове. Помислете само за климатичния пакет. Показахме и желязна ръка, и много чувство за такт. Без това нямаше да успеем. Всички докладчици, всички колеги допринесоха за това. Естествено, че не бива да забравяме и нашия секретарят, чиято дейност също беше отрешаващо значение. Тази вечер ще пием на здравица в 6.30, доколкото ми е известно, така че ще можем а, да вдигнем тост. Но тук искам да обърна внимание и на преводачите, чиято роля за нашата работа е много важна. Благодаря. За мен това е много важно, защото аз и думичка английски не разбирам. Междувременно понаучих това, онова, обаче само във връзка с директивата РИЧ. Но някои други по-прости неща не мога да си кажа на английски язик. Благодаря. Крис Дейвис, виждам, че иска Съвсем накратко, господин председател, и аз искам да се присъединя към благодарностите и поздравленията за персонала и за преводачите, за вас лично. Знам, че вие имате много твърди мнения, е, понякога ги чуваме. За нас обаче беше удоволствие, че е, през последните две и половина години вие не се стараехте да потискате либералите, а напротив – демонстрирахте ни един дух на справедливост, на винаги се опитвахте да представите нашата комисия като председател, независимо от вашите конкретни политически пристрастия, за което ви благодаря. Много, много ви благодаря. А, да, и аз искам да кажа, че а, вие е, работихте е, с нас. Ние подозирахме, че няма да бъдете безпристрастен, но се оказа, че сме се излагали. Е, колегите се изказаха толкова добре за вас, че нямам какво друго да кажа, освен да се съглася с тях. Ханс Бруклент и Дагмар Ханс Бруклент сега. Господин председател, за мен това също е полезно на последното заседание в Комисията по околна е, среда. Също като Гуидо и Джон е, ще напуснат тази комисия. Последните пет години бяха особено интересни особено интересни в рамките на всичките 15 години, в които аз работих тук. Ние разгледахме изключително много законодателни текстове. Нашата комисия работи много добре. А през последните две години и половина под ваше председателство а, и имах възможността да свърша много повече работа от а, преди. Беше много хубаво с вас тук в Комисията по околна среда. Беше хубаво да представлявам Комисията по околна среда. Не се карахме. Беше наистина много приятна работа тук. Благодаря на секретарията, на преводачите за превода, на всички сътрудници, асистенти. Работихме много добре през цялото време. Ние наистина сме визитната картичка ние в Комисията по околна среда ние показваме как трябва да се работи, за да може околната среда, климата да станат по-добри. Е, мисля, че това беше онова, което на мен най-много ми хареса. А, е, аз не живея толкова далече и ако много започнат да ми липсвате, ще дойда пак. Благодаря. Сега госпожа Дахмарвата. Благодаря. Аз много внимавам винаги с е, етикета и не смятам, че трябва да говоря след координатора, но сега правя изключение. Мисля, че вече от моят опит, 20 годишен опит в парламента, 15 от тях бях координатор – а, отстъпих тази роля през последните пет години на Гидо, който се справи брилянтно. Аз вероятно ще бъда в след... следващия парламент. Не е 100% сигурно, по нашата система това е възможно. Първо искам да ви благодаря, защото действително никой не обича промени. Когато след първата половина на законодателния период. Ние бяхме свикнали с председателя и харесвахме неговия стил. Никак не, нямахме желание да го изгубим като председател, но а, вие а, след това свършихте работата по много справедлив, по много добър начин, така интегрирахте ни и мога да кажа, че на нас много ни харесва. Не можем с нищо да ви критикуваме, можем само похвали да ви отправим. Мисля, че всички тук са доволни от начина, с който а, си работихме. Благодарим на преводачите. Надяваме се, че всички с тях ще се видиме отново. А, ние всъщност тук работим толкова отблизо, а никак не се познаваме. А, нямаме представа какво правите, какви са плановете ви в живота. А, за някои от колегите аз дори не знам дали искат да се върнат или не. А, Гидо тук коментираше, че да, той си има друг живот извън парламента. Да, си представям как ще се разхождате по хълмовете край Флоренция. Представям си и другите колеги, които ще отидат на други постове. Та, аз знаех, че а, действително колегите си имат и друг живот, но ние не го познаваме. И а, Сигурно знаете цитата, че една човешка година е 7 години от живота на а, кучето. А много се питам една наша година в парламента колко, на колко е равна на, от обикновен човек. Най-малко на две. А, много неща а, научих е, сега. Ето току-що чух, че колегата Блокан примерно няма да се върне в парламента. И затова новия парламент ще бъде е, много различен от това, с което работихме. И ще ми липсвате. Ние работихме много добре с вас. Е, разбирахме се, винаги беше ясно, че имаме желание да потърсиме компромиси и разбирателство между нашата група и не само групата, но и с другите групи. И е, беше приятно, удоволствие да работя с вас и без да се разплаквам ще ви кажа, че е, ще ми липсвате. Няма да мога да дойда на време е, за питието до вечера но а, във всички случаи ще мисля за групата. А, важното за нас беше, че вие много добре забелязвахте как точно върви е, работата, къде са важните моменти, как да се разделят е, различните теми и така цялата тая мозайка която успявахте да се справите. Имайте предвид за това, когато дискутирате структурата на комисиите. Знаем, че винаги има много желания е, за това как да се структурира парламента. А, нашата комисия не беше любимата за всички групи. Та имайте предвид, имайте предвид така и в духа, на който работихме в бъдеще, а пък тези, които няма да се върнат тук и пожелавам живота им извън парламента да бъде поне толкова приятен, както и този тук. Благодаря, благодаря, благодаря на всички членове на комисията. Нека само сега да кажа няколко думи за мен беше много приятно. Аз искам да благодаря на всички ви за сътрудничеството, за това, че ме научихте как да председателствам Комисията по околна среда в парламента. Аз бях наблюдател тук една година преди да дойда, но все едно когато започнах. Е, всичко за мен беше много ново. Мислих, че това е... Първия пост, който заемах, беше най-високия връх моята кариера. Но след това станах председател на тази комисия и вече бях сигурен, че това е върха в моята кариера. Във всички случаи смятам, че работата ни е много важна и поста ми носи чувство на удовлетвореност и лични катастрофи, или може би не е точно катастрофи, но всички тези чувства, с които се сблъсква човек в един политически живот и политическа кариера. Аз ще направя всичко възможно и смятам, че ще бъда, ще се върна в парламента. Знаете, че така не е ясно, но мога да ви обещая, че ако се върна, ще се опитам да бъда отново член на тази комисия и да продължим да работим с всички вас. Благодаря отново на всички и се надяваме да се видим отново. И последно, преди да забравя, благодаря на Андра Зубра и на всички всички от, перс, от перс, персонала. Те, те бяха моите ангели, спасители и им благодаря от сърце. Yeah. <laughs> Thanks, thanks to all of you. Thanks. Благодаря на всички. So, Сега ще има среща на координаторите, няколко чисто технически решения.